Ja, genau. Ich mache dann mal Liebe Kolleginnen und Kollegen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen miteinander. Добър ден, колеги! Добър ден на всички! Много се радвам, че сте открили залата. Знаем, че имаше транспортни проблеми на някои колеги, защото в определени региони на Европа има проблеми с снега, с снежната покривка. Явно това са райони, в които хората не са свикнали да се справят с проблеми с снега. Освен това, в Испания се добавят и други проблеми. Не е само снега. Както знаете, има и стачка и така. Освен това, в два и половина започна един от трилозите – Редица колеги участват в този трилог. Хелга Трюпел, Сидония, Раймер Бега, Ян Йенсен, е, колегата Хеленар, представители на комисията също, Штефан Леймер е, по тази причина не е тук, но затова пък ни е изпратила една своя очарователна колежка. Благодаря. Ние не сме виновни за това, че има трилог. Същевременно не можем да си позволим да отлагаме това заседание, още повече, че става дума за една единствена точка от дневния ред, която на всяка цена трябва да се обсъди много обстойно. така че да приключим, макар и на един предварителен етап, с хоризонталните дискусии. Приемам, че никой от вас не възразява срещу тази точка от дневния ред, а това е в крайна сметка единствената точка в дневния ред, т.е. приемаме, ако вие не възразявате дневния ред. Това заседание, което днес провеждаме, е последното от фазата на размисъл и обсъждане. И за това ние ще приемем, че това е заключителното заседание на тази фаза, а след това вече ще приемем работния документ на основата на всички тези документи, които трябваше да послужат като основа за размисъл. Разработени още преди коледа, всички тези документи ще бъдат отчетени в окончателния вариант на документа, който ще ни бъде представен. Докладчикът е, ще представи до коледа 2010 година съответните работни документи на английски. Документа за е, ДДС са стратегията 2020 и работния документ по структурата, продължителността и гъвкавия характер на новата финансова прогноза, на новата финансова рамка. Темата, която ще обсъдим днес. Освен това, докладчикът заяви, че ще представи и работни документи за прилагането и за финансовото управление веднага след като обсъдим сега е, многогодишната финансова рамка. Това обаче ще стане след представяне на съобщението за опростяване от страна на комисията. това ще стане през януари 2011 година. Така че всички тези теми са също част от хоризонталната фаза на размисъл. При всички положения ни е необходим анализът на комисията преди да публикуваме нашият работен документ. През януари, още през първата работна седмица, всички работни документи ще са на разположение във всички езикови версии. Така че всичко това, което е по поледа, ще можем да проучим на английски язик през празниците, а след това вече ще можем и на другите езикови версии да проучим документите всички останали колеги от работните е, комисии попитаха дали можем на нашата веб страница да публикуваме всички документи, независимо от това дали са документи за размисъл или окончателни документи или работни документи, представени от е, докладчика. Така че ще бъде хубаво, след като съществува толкова голям интерес от е, страна на колегите от останалите комисии, да ги публикуваме. Знае, че в останалите комисии въпросът се обсъжда много интенсивно. И тъй като говорим за работни документи, Трябва да уточним, че това са все още документи, изготвени от докладчика, но че в общи линии те отразяват позицията на комисията, макар че по определени детайли имаме различия. При всички положения, както ви казах, именно тези документи за размисъл, тези предварителни работни документи представляват основата, на която ние е, ще разработим нашата позиция, така че те дават представа за нашето мнение. На 30 септември с координаторите говорихме за работната програма през следващата година. Гласувахме тази работна програма. Информирахме и членовете на комисията за това, което бе класувано от координаторите. Междувременно вече бяха нанесени и съответните корекции, така както стана ясно, че е необходимо по време на дискусията с колегите в комисията. Вие можете да прегледате този коригиран вариант на работната програма. Ще видите от е, секторните теми, кои подтеми в кой ден ще се обсъждат. Така че е, да се надяваме, че и колеги от останалите комисии също ще участват е, в зависимост от интересите си при обсъжданията. При последното заседание на координаторите казахме, че ще се опитаме да създадем нещо като подкомисия, която да се занимае с въпросите, които не намират отражение в дискусиите на комисията. Това би трябвало да стане в фазата на секторните теми. Евентуално 25 януари или 1 февруари. Отбележете си тези две дати, за да сте свободни, ако заседанието е на 25 януари или 1 февруари. Следващата седмица на заседанието на председателите на комисиите аз ще представя работната програма. При предишното ни събиране не можах да го направя тъй като имаше други точки в дневния ред. Споразумяхме се тогава, че сега при предстоящото заседание на председателите на комисиите ще получа малко повече време, за да представя цялостно работната програма. Ако имаме възможност и аз и докладчикът ще посетим другите комисии, да кажем, комисията по транспорта вече проведено заседание с наше участие миналата седмица. През тази седмица ние ще бъдем гости на Комисията по развитие. Но аз отново ще подчертая нашата готовност да посетим всички комисии и да а, обменяме информация с колегите и за това, че ние ще се радваме на становища, на писма, на указания, стига да са своевременни. Ако те пристигнат с закъснение при нас, вече ще бъде много трудно да ги отчетем, да се съобразим с тях. Всичко това естествено е много важно. Моля и всички вас, когато се срещате с колеги от комисиите, в които членувате, подчертайте необходимостта от ранно изпращане на тези становища. Освен това, при последното заседание на координаторите говорихме за това как да структурираме нашите дискусии. Дали ще каним ресорните комисари, за обсъждане на отделните теми или ще каним експерти, или може би членове на съответните комисии. В отделните комисии има много доклади по собствена инициатива. Е, има и докладчици, сянка и са е, докладчици и така нататък. Но във всеки случай решихме, че няма нужда да формализираме твърде много, да официализираме твърде много процедурата. Ние в комисията би трябвало да имаме известна свобода, за да решаваме какви ще бъдат следващите ни крачки и не би трябвало да губим твърде много време, за да изслушваме мнения и позиции от различни страни. В допълнение към е, изслушването на комисарите. Но за момента се въздържаме да каним комисарите. Какво могат да ни кажат е, след като комисията още не е излязла официално със своето съобщение? Т.е. тя няма все още окончателно утвърдена позиция по тази причина, колкото и да бързаме, се налага да изчакаме все пак. Така, това беше от моя страна. Ако няма въпроси и заявки за изказване, от ваша страна ще преминем към точка трета. Ще обсъдим на основата на документа, представен от е, Салвадор, нашия докладчик. Срока на действие на многогодишната финансова рамка. Зная, че някои от колегите точно по тази причина днес са тук е, и присъстват на това заседание на нашата комисия, защото желаят да вземат отношение по въпроса срок на действие. Давам думата на Салватор сега. Благодаря, госпожо председател. Днес нашата комисия обсъжда срока на действие на многогодишната финансова рамка, но много от нас следят внимателно какво се случва в една от друга зала на парламента, именно трилога по бюджета. Онова, което бъде решено там, ще повлияе върху становищата ни тук. Възоснова на намеренията ни, ние ще се занимаем с щекотлив въпрос за срока на действие на, на следващата многогодишна финансова рамка. Имам предвид рамката, която ще започне през, 1000, през 2014 година. Би трябвало да разполагате с копие от документа за размисъл. Там се говори за постигането на баланс между стабилност на ресурсите и гъвкавост от друга. До сега имахме 4 многодишни финансови рамки. Между 5 и 7 години първата беше със срок от 5 години, но ако погледнете датите от 93-та година, срокът винаги е бил 7 години. Европейският парламент винаги е казвал, че финансовата рамка би трябвало да бъде да съответства на срока на, другове, на другите институции, на мандата им. Ние смятаме, че мандатът на парламента и на комисията трябва да съответстват на срока на рамката по съображения за демократичност и прозрачност. През 2006 година Европейския парламент прие резолюция, в която се настоява следващата финансова рамка да продължи 5 години, защото преценихме, че по този начин тя ще съответства на мандата на Европейския парламент и Европейската комисия. И това ще стане след е, един преходен период. Но между 2007 и 2013 година ние взехме решение за сегашната рамка. И след това, въпреки че гласувахме за 5 годишен срок, в този конкретен случай взехме решение за 7 години, защото политиката на сближаването в, в сълскостопанската политика изисква по-дълъг срок, за да могат всички програми да приключат и структурната и сълскостопанска политика да бъде напълно реализирана. Мандатът на нашата комисия е да обсъди следващата рамка и тук трябва да бъдем още по-предпазливи в усилията си да постигнем баланс между стабилността и гъвкавостта. Ограниченията са на лице, е, говори се за економии и е Следващата рамка сигурно ще трябва да се използва, за да се е, постигне повече гъвкавост в бюджета. Може би ще бъде разумно да се постигне един преходен да приемем един преходен период. Antes е, de hablar de las opciones, también les comento que una... Преди да се занимаем с различните варианти, искам да кажа, че ако решим финансовата рамка да бъде със срок по-дълга от по-дълъг от 5 години ще ни трябва клауза за преразглеждане и това ще трябва да бъде обяснено в междуинституционалното споразумение и регламента за новите финансови перспективи. Да ви напомня, че една от причините, поради които нямаме бюджет за 2011 година все още, е, че не успяхме да изградим отношения на доверие с съвета, по-конкретно по отношение на клаузата за преразглеждане и къвкавостта. Мисля, че би било много рисковано да вземем решение за по-дълъг период, тъй като не съм сигурен, че съвета ще приеме клаузата за преразглеждане. На четвърта страница са представени различните варианти в пета страница на английския вариант. Първи вариант – 5 годишен цикъл, който започва през 2014 година. Втори вариант – 5 годишен цикъл, който започва през 2021 година след така наречен 7 годишен преходен период, който ще обхване финансовата рамка между 2014 и 2020 година. След този преходен период мандатът на парламента, на комисията и на е, финансовата рамка ще съответства. Третия вариант е 5 годишен цикъл, след като се продължи и, е, и адаптира сегашната рамка. Четвърти вариант, който се обсъжда от комисията, е 10 годишен цикъл, с много ясна клауза за междинен преглед. Европейската комисия нарича това предложение 5 плюс 5. На следващата страница е представена една диаграма, която представя в графичен вид различните крайните срокове е, на многодишната финансова рамка и мандата на парламента и е, на комисията. Е, Графиката показва нещата пределно ясно. Нека сега да разгледам различните варианти. Пет годишен цикъл от 2014 година, без преходен период. Тук гъвкавостта е максимална. Освен това, различните мандати са едновременни. Най-добрият вариант от гледна точка на едновременността на мандатите. Тук има някои трудности обаче. На първо място Европейският парламент няма да може да участва в дискусиите по многодишната финансова рамка, няма да се засилят прозрачността и демократичността. Така че от политическа гледна точка това не е приемливо. От е, техническа гледна точка няма проблем, но от политическа гледна точка не е особено привлекателно. Втория вариант е привлекателен петгодишен цикъл, който започва през 2021 година с преходен период. Петгодишният цикъл ще започне след още една 7 годишна финансова рамка. Много интересен този вариант. Проблемът е, че следващия парламент, който бъде избран след 2014 година, няма да може да участва в преговорите по текущата рамка и няма, няма да може а, да участва в преговорите по следващата. Това е недостатък. От друга страна обаче, през 2001 година парламентът и комисията ще имат едновременни и съвпадащи мандати. Така че от наша гледна точка това е приемливо. На графиката са показани детайлите. Трети вариант е също привлекателен, особено в съответствие с особено като си има предвид с преговорите между държавите членки. И така, петгодишна финансова рамка с начало 2016 година след продължаване на сегашната многогодишна финансова рамка. Тук не виждаме някакви политически проблеми, поне от гледна точка на парламента. Но може да има проблеми от гледна точка на комисията, защото предложението за продължение може да се направи от сегашната комисия. Следващата комисия може и да не е в състояние да представи становище през 2016 година, защото тя ще е съставена от текущата комисия. Ето защо си мисля, че този вариант може да не е особено привлекателен за Европейската комисия. Това означава, че съветът ще може да блокира финансовата рамка. Защото при предишната три европейски председателства английското, люксембургското и австрийското положиха огромни усилия да се постигне споразумение и то беше постигнато почти в 12 без 5. И това е нещо, което трябва да имаме предвид, особено като имаме предвид економите, които се правят в различните държави членки, така че може би следващата година не е най-добрия вариант за дискутиране на многодишна финансова рамка, така че продължаването на сегашната е един вариант, който може би докладчика трябва да обмислим. Четвъртия вариант е 10 годишна рамка с ясна клауза за средносрочен преглед. Това е варианта 5 плюс 5. При него основните инструменти, таваните в областта на сближаването и селското стопанство ще бъдат определени за 10 годишен период. Има обаче един ясен проблем и това е гъвкавостта. Тук няма да имаме е, много голяма гъвкавост. Освен ако е, не направим така, че да бъде записана клауза, категорична клауза, изискваща средносрочен преглед. Мисля, че това трудно ще стане за 10 годишен период. Ще имаме тавани за разходите. Това означава липса на гъвкавост. Европейската комисия каза, че във всяка функция могат да се предвидят резерви. Това е ясно, разбира се, но трябва да сме трябва да знаем до къде съветът и коми... до каква степен съветът е готов да ни предостави допълнителни средства по всяка функция. Процедурата няма да е лесна. И в сегашния състав на съвета не, съм, е, не знам как ще стане това. На последната страница са записани въпроса за дискусия. Най-важният сред тях е как да се постигне баланс между стабилност и гъвкавост. Как да направим така, че циклите да са достатъчно дълги, за да обхванат политиката за сближаване и сълскостопанската политика. Как да направим така, че многодишните финансови рамки да бъдат добре разположени в времето и кое е най-доброто за парламента. Е, по-конкретно нашето участие в е, преговорите. Това е един от въпросите е, в трилога. През 2011 година ли ще започнем или ще, или ще се договори продължаване на срока на сегашната рамка? Е, интересни въпроси, като си има ситуацията, като си има предвид ситуацията в е, много държави членки. Последният въпрос е дали според вас варианта 5 плюс 5 ще изисква клауза за междинен преглед, която да е, който да е задължителен от петата година нататък. И до каква степен това може да бъде предмет на предложение е, от Европейския парламент. Това са въпросите, по които мисля, че е, трябва да проведем дебат. Секретариатът е съставил една таблица. На тази таблица са показани много ясно четирите варианта и четирите основни понятия. Стабилност, прозрачност, решенията на парламента, предсказуемост и стабилност при управлението на многогодишните програми. Също така, на нея, са показа... на нея е показано как точно ще се правят прегледите. Има още един вариант, който е разумен от гледна точка на съвета и всъщност той запазва сегашното статукво от 7 години – има, до сега имало 4 финансови рамки с срок 7 години. Сигурно има доста членове на съвета, които биха предпочели срока да се запази за 7 години. Това обаче е статуквото и тъй като е статукво, няма защо да се занимава, да навлизаме в подробности. Това е, госпожо председател, като встъпление. Благодаря ви. Това бе уводът в документа за размисъл, който бе представен още в края на миналата седмица. Така че колегите, които не са се отдали изцяло да, на празнуването на така наречения втори адвент, втората неделя преди коледа, са можели да се задълбочат по въпросите, които са засегнати в документа. Но очаквахме една дискусия в много по-голям състав, но тъй като в момента, както ви казах, има е, едно друго заседание в рамките на трилога. Не всички координатори са тук. Ейден Ричард от е, либералите е тук. Във всеки случай госпожа Адриасен не е тук от Европа за свобода и демокрация. Въпросът е от НП. Кой ще вземе думата, кой ще ни запознае с вижданията на НП? Добре, от Маркараш. А, много моля е, либералите също да помислят кой ще представи тяхната позиция ти все още мислиш по въпроса. Добре, ще изчакаме. Имаш време. Атмар Караш. Госпожо председател, ако трябва да сме честни, ние в нашата политическа група все още не сме оформили окончателната си позиция, но нека да ви запозная с предварителните мисли по въпроса. Нека да благодаря на първо време на докладчика. Смятам обаче, че в нашата комисия сме стигнали до един етап, в който не се налага непременно да планираме, така да се каже, многогодишната финансова рамка, тъй като наименованието на нашата комисия е съвсем друго. Всъщност и задачата на комисията е друга. Ние сме комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 година. Нека да започнем с въпроси, които не са чак толкова технически, не са а, свързани с а, някакви а, съвсем прецизни решения по отношение на времето. Нека да се опитаме на първо време да постигнем съгласие с гражданите, с обществеността относно потребностите, на Европейския съюз през следващите години, след 2013 година. Тоест става дума за това да разработим нашата позиция по същество за това какво ще представлява Европейския съюз след 2013 година. А докладчикът всъщност според мен започва веднага с преговори, независимо от това какви ще бъдат плановете относно ревизионната клауза. С абсолютно право той говори за правна сигурност, за прозрачност, за предвидимост или предсказуемост. Но също време, но ние се нуждаем първо от точна оценка на финансите на Европейския съюз, оценка на всичко това, което се случи през последните години и една много сериозна и критична оценка за това дали средствата, с които разполагаме, могат да се използват по-целесообразно, по-целево. Би трябвало всъщност да се обърнем и към Сметната палата с молба да направят проверка докъде сме стигнали в постигането на целите. И на второ място ще поставя тук въпроса доколко в този документ за размисъл са отразени и всички изводи, всички поуки, които сме е, извадили от е, финансовата криза. Ние всички казахме, че се нуждаем от повече европейска хармонизация, повече Европа, от повече научни изследвания, повече така, акценти в сферата на образованието. т.е. ние се нуждаем от повече координация на европейско равнище. Ние същевременно казахме, че искаме да се изясни какво става с плана за малките и средните предприятия, с а, директивата за услугите, какви са потребностите във връзка с процеса на глобализация в рамките на а, бюджета. А, и какво означава ново разпределение на пазара? Ние говорим за политически, за економически аспекти, които до този момент все още не са отразени в бюджета. И е, доколко в рамките на многогодишната финансова рамка или в финансовата прогноза е отчетен и е, пакета за защита така че няма никакъв смисъл да планираме някакви неща, без да сме направили един много стриктен анализ и преглед на всичко това, докъде сме стигнали с постигането, с реализацията на целите, какви са ни задачите през следващите години и след това вече е съвсем прагматично да видим е, какво е предвидено в бюджета. Да, и освен това Нека не забравяме какво стана с бюджета за 2011 година до този момент и нека да си направим съответните изводи от гледна точка на многогодишната финансова рамка. Да, благодаря, казва госпожа Халк. Последните изречения, които казахте, наистина са изключително важни. Аз съм съгласна с вас. Още повече, че съвета очевидно втвърдява позицията си това стана ясно през последните дни. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Юта. Първо искам да благодаря на Салвадор за работата, която е извършил и за изготвянето на всички тези варианти е, в е, вида, в който са ни представени. Напълно съм съгласна с казаното от господин Карас. И когато започнахме всъщност да организираме работата на тази комисия, социалистите поискаха гъвкавостта и продължителността да бъдат разгледани накрая, в края на нашия мандат, защото преди да вземаме решения по тези въпроси, смятаме, че трябва да се направи стратегически преглед на нашите потребности и, разбира се, на политиките, които искаме да видим. Имаме сега документ от Салвадор, документ за размисъл. Няма да повтарям казаното от него, той е ясно очертал плюсовете и минусите на четирите варианта, които е описал. Докладчикът вече поясни, че ние сме запознати с 7 годишните планове, тъй като това са плановете, които се използват по-настоящем. Е, искам обаче да кажа нещо по документа. Според е, документа изглежда така, че тези 5 годишни е, срокове са единствения вариант, а 7 годишните са нещо погрешно. Не може да се каже така, тъй като все още не сме запознати с това, кой е подходящият е, срок. Трудно е да се наместят различните идеи но нека кажа нещо по-общо. Когато говорим за новата многогодишна финансова рамка, трябва да знаем, че не е необходимо всичко да се променя. Не е нужно да се преобръща цялата рамка. Понякога, когато говорим за МФР, говорим все едно, започваме от нулата. Имаме нужда дори от е, две, две години и половина за преговори. Смятам, че тази отправна точка е неуместна. Не смятам, че е задължително да проведем преговори в срок две години и половина, за да постигнем съгласие по МФР. Има неща, които работят добре в настоящата рамка, има други, които трябва да бъдат по-актуализирани и не смятам, че е необходимо чак толкова време за преговорите. Сега, кой е най-добрият вариант от предложените? Не мисля, че има а, ясен победител сред тях. Мисля си, че трябва да се опитаме да постигнем а, някакво съгласие, бушинство по някои от тях. Да речем, предполагам, че большинството са за това да бъдат 5 годишни тези прогнози или рамки, защото отговарят на мандата ни. Същото се отнася и за Европейската комисия. Може би нещата така, с такъв срок, биха изглеждали по-демократично. Това ще означава също, че определен парламент, определена комисия вземат решение за конкретно МФР. Но пък има други, които казват, че петгодишните прогнози са прекомерно кратки, особено що се отнася до фонда за сближаване, транспортната политика, научните изследвания и общата сълскостопанска политика. Така че за определени политики като че ще е по-добре сроковете да бъдат малко по-дълги. Затова има такива, които продължават да подкрепят 7 годишните прогнози. Дори има такива, които биха искали да имат 10 годишни рамки. И те, може би, ще подкрепят а, четвъртата опция, където е 10 годишен а, плана. 10 години за някои политики, останалата част 5 години. Това отговаря на приложението на комисията 5 плюс 5. Ако приемем а, това, предложение ще имаме средносрочен преглед. Той ще бъде задължителен, да, и тогава трябва да видим как да го направим задължителен. Но няма да се налага да се прави преглед на всичко. Някои неща няма да се променят. Така че ако искате стабилност 7 или 10 години, то тогава трябва да изберете този вариант с средносрочен преглед. Значи 5 години, 7 за някой или другия вариант 5 плюс 5. Какъв е проблема с последния? Салвадор го каза. Става дума за прегледа, който ще се прави в един момент. Видяхме какво стана с настоящата МФР и трябва да имаме клауза, която наистина да задължава такъв един преглед. Тоест, ако не се постигне съгласие с съвета, то тогава трябва да бъде прекратен и преговорите или да бъде удължен. Така ли, че трябва правно да се е, изготви добре текста, но, от друга страна, прегледът да бъде задължителен. Смятам, че тази позиция покрива а, двете основни позиции по отношение на рамката. Сега, кога трябва да започнем ФРЕ? Имайки предвид настоящото положение, идеята за удължаване с две години на настоящата а, МФР мисля, че се харесва на много хора и Салвадор точно така я нарече и аз мисля, че това е добър вариант. Съветът в момента не е в настроение за водене на преговори или пък ако са в такова настроение, то тогава явно е, разбират преговорите по някакъв друг начин, не както ги разбираме ние. Е, удължаването на настоящата рамка с още две години ще ни даде известна гъвкавост и възможност за действие, защото настоящото становище на съвета, според мен, работи срещу нашите интереси. Още една причина, поради която ще е добре да имаме още две години към настоящата рамка, е защото имаше проблеми с прилагането на политиката по сближаване. Тоест в началото на прилагане на рамката нещата вървяха много бавно, но сега изведнъж като че ли вече сме преминали една скорост нагоре и се движим доста бързо. Така че добавянето на още две години в допълнение, а, това ще включва и политиката по сближаването и ще даде на държавите членки а, малко повече възможност за маневри. А, сега не мога да ви кажа обаче, коя за мен е печелившата опция. Благодаря. Александър Алваро от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. А, сега вече имам а, така, относително ясна представа за това, откъде идва израза, когато девата забременее или за чене. Да, когато взимаме решения за многогодишната финансова рамка, трябва да се ръководим най-вече от целта. И трябва да разберем какво точно означава демократично формиране на мнение. Парламентът от една страна очертава рамката, от друга страна, в крайна сметка, участва и в изпълнението, а не ние да вземем решение по отношение на рамката, а след това, така да се каже, следващите депутати през следващите мандати да трябва да се грижат за изпълнението на финансовата рамка. През 2014 година най-вероятно ще започне следващата финансова рамка и ще продължи до 2019 година. Това си мисля аз, че най-вероятно ще стане, е, говоряки за срока на действие, но естествено ние трябва да сме запълнили и с съдържание, разбира и с средства, съответната времева рамка. А това за, за момента все още не зависи от нас и не е единствено от нас. Така че би трябвало да се ограничим върху опция 3. Тя ми изглежда по-реалистична. Също времено с известни съмнения се отнасям към аргументите, изложени от колежката от социалистите. Ако финансовата рамка продължи до 2016 година, то това означава, че е, парламента, който ще бъде избран през 2014 година, ще бъде в състояние все още да проведе и преговорите за тази финансова рамка. Това ми се струва много по-логично и е, по-разумно. Защото инак а ще се получи прекъсване на последователността, на традицията, на приемствеността. А комисията също горе-долу по същото време ще смени състава си, така че би трябвало да мислим за приемственост. Нека да мислим и за демократичната рамка или основа, което е изключително важно. И така, казах, че не съм абсолютно съгласен с всичко казано от представителя на социалистите. Добре, е, говори се за удължаване на срока на действие, но тогава би трябвало съвсем точно да определим какви ще са условията, при които ще се допусне това удължение и при какви условия ще се продължи изобщо действието на срока ние няма да издадем, така да се каже, празен чек. Не. Ще определим съвсем ясно и категорично предпоставките, условията за едно такова удължаване. Така че докладчика би трябвало да размисли върху тези условия. Смятам, че е много смислено, много разумно да съкратим малко рамката е, като срок на действие, защото и през изминалия мандат е, на парламента и през настоящия легислаторен период, е, струва ми се, многократно бяхме изненадвали от глобални ситуации, но и от чисто европейско тежки е, ситуации, които не бяхме очаквали. Така че по-кратките срокове, струва ми се, ще ни дадат възможност да реагираме по-адекватно и по-бързо на бързо променящата се действителност. Но още веднъж благодаря много на докладчика за документа, който служи за, като основа за тази дискусия. Франсуа Фонси от името на Зелените има думата, казва председателят. Благодаря. Благодаря и на докладчика за извършната от него работа. Както винаги, доклада му е много ясен. По трети вариант имам една резерва. Тя е свързана с политическия календар. От техническа гледна точка няма проблем, но от политическа гледна точка продължаваме с две години. Ще има преговори решения преди кризата. Дали това е приемливо от политическа гледна точка. Приемливо ли е с две години да, продълж, да, да удължим с две години в една различна ситуация? Рамката беше договорена преди Лисабонския договор и това ще бъде минималното. Ето защо, че от политич... смятам, че от политическа гледна точка не съм убедени за петгодишния годишния срок и то техническа гледна точка. Казва се, че е, трябва да има съответствие с програмния период, но програмния период трябва да съответства на политиката, на политическия ритъм. Ме ми се струва, че той е малко по-къс. И опитът сочи, поне от гледна точка на сближаването, този срок е малко къс. Не съм убеден, че пете години са разумен срок. Остава довода за възможност. Може би след няколко години няма да имат толкова строг режим на економии и преговорите ще бъдат по-лесни, но нищо не е по-малко сигурно мисля, че трябва да се, използва, да се възползваме от новите компетенции на парламента. Според мен, втори вариант е най реалистичния Или поне от, гледна, от днешна гледна точка. Благодаря, господин председател. Нашата група не е имала възможност да обсъди нещата и говори от лична гледна точка. Аз ще взема за основа 7 годишния период. В полза на този срок смятам, че това удовлетворява изискването за стабилност, особено важно за политиката за сближаване с костопанската политика. Има обаче два проблема и предполагам, че за това водим дебат днес. Първо, демократичната отговорност отсъства. И цялата система на многофинансовата рамка се, не се разбира много ясно от дънакоплаците, които финансират програмата. Следователно, трябва да се занимаем с този проблем и след Лисабонския договор въпросът става особено важен. Така че по-добро съответствие между програмата е, с мандата на комисията и парламента е добро и това за тази цел петгодишният период е по-добър. Второ, гъвкавостта. Мнозина преди мен казаха, че живеем в динамични времена и приоритетите на Европейския съюз, според, мен, непрекъснато се преразглеждат и сме свидетели на процеса, в който това може да се прави по по-често. Не смятам, че това поставя под въпрос гъвкавостта под функция 1 и 2. Но, Възможно е бюджетите да бъдат по-ограничени, резервите ще бъдат, може би ще бъдат по-малки и гъвкавостта е, е ценна. Ето защо аз съм за 5 годишен период. Проявявам интерес към идеята за 5 плюс 5. Струва ми се обаче, че за да бъде този средносрочен преглед достатъчно надежден, можем да приемем един съвсем нов петгодишен период. При липса на стабилност могат да възникнат проблеми от типа на тези, които преживяваме сега. И така, като цяло аз съм за 5 годишния период. Нямам проблеми с преходния период. Благодаря. Благодаря. Давам думата на колегата Мигел Портас. Благодаря, госпожо председател. Искам да засегна някои от въпросите, част които са свързани с економиката когато питаме по-добре ли е 5 или 7 годишен да е срока на тази програма, не бива да забравяме, че финансовото планиране, така както се извършва то в Европейския парламент, е сигурно за държавите, т.е. дава е, чувство за безопасност, защото пък от друга страна забравяме, че те финансират бюджета, държавите. Но от друга страна пък не е инструмент за динамично планиране или пък за мислене за публични инвестиции, имайки предвид, че имаме една економика, която е все по-несигурна. Забелязва се несигурност, която а, идва вече и много бързо, т.е. неочаквано. Така че стратегически погледнато, 7 годишният подход винаги е грешният. На мене не ми харесва идеята и за 5 плюс 5 не само поради причините, които колегите вече казаха, но и защото нямаме гаранции, че ще се направи един наистина добър преглед в средата на а, този период. Това го знам от опит. Ясно е обаче, че 5 плюс 5 прави вторите 5 едно продължение на първите 5 години. Така че от а, тази гледна точка би било погрешно да фиксираме нещата съвсем нормативно, защото економиката е все по-непредвидима и все по-променлива. И така стигам до второто, което искам да кажа. Кога трябва да започне новия мандат, който да е 5 годишен? И според мен е 2016 година. Следващият Европейски парламент би трябвало да има възможност да изкаже своето становище, а не да бъде ограничен от нас, защото ние вече ще сме взели съответните решения за следващата МФР. Ние, Европа, трябва да свържем демократичната подотчетност с бюджетната процедура, с изпълнението на бюджета, с разходването на средствата. Така че, според мен е очевидно, че трябва да погледнем нещата в очите. Трябва да има ясно участие. А, защо го казвам? Смятам, че нашата специална комисия трябва да избере един вариант, при който следващата финансова перспектива да тръгва от нула. Тоест от а, стратегическа гледна точка тя да бъде по-ясна и да не се опира единствено и само на вече съществуващи бюджетни редове. Имам големи безпокойства, че това няма да е възможно и си мисля, че преди 2013 година няма да бъде възможно. чисто политически гледайки на нещата и наблюдавайки взаимоотношенията между правителствата, не мисля, че ще е възможно. На трето място, съгласен съм с социалистите и демократите напълно. Смятам, че една година преговори е повече от адекватен срок. И накрая за гъвкавостта. Смятам, че имаме нужда от повече гъвкавост, отколкото имаме по-настоящем. не говоря само за бюджета и за бюджетна гъвкавост, говоря за гъвкавост и извън бюджета. Не смятам, че има някакъв противоречие между петилетни планове и средносрочна стабилност за някои е, фондове. Може да е земеделския фонд, може да бъдат структурните фондове, няма значение кой от тях. Може да има една крива, която започва в началото на финансовия период, която върви нагоре е, към края на този период. С други думи, Подходът може да бъде такъв, че част от средствата да бъдат дадени по МФР, а, които не са започнали в същия цикъл от същата финансова перспектива. Благодаря. Аз също смятам, че едногодишният период за преговори е напълно достатъчен. Но нека да помислим какво предстои? Първо ще трябва да се проведат преговори с съвета и да се стигне до е, съгласие за това как точно да подходим към следващата многогодишна финансова рамка. Но същевременно сега знаем, че съвета изобщо отказва категорично да преговаря с нас. Така че очевидно съветът няма да а, се задоволи само с една година и няма да успее да а, проведе преговорите в рамките на една година. Не виждам представител на Европа за свобода и демокрация и за това сега ще ви изчета списъка на заявилите желания за участие. Раймас Дантан, Уджиас, Gönsch. Ja, um, um, um. Uta, Uta, é só uma coisa. A opinião que eu dei, a, a opinião que eu dei foi estritamente pessoal. O meu grupo não, não discutiu, evidentemente, este assunto. Това, което аз казах, отразява личното ми мнение. Да, аз съм сигурна, че ти си достатъчно убедителен, за да застане цялата група за теб. И така, Констанция Крей има думата сега. Благодаря. Юта, аз много се надявам, че няма да се получи точно така, както ти предвиждаш, а групата ще помисли. Аз от самото начало, откакто станах депутат в Европейския парламент съм в Комисията за регионално развитие и се занимавам и с многогодишната финансова рамка по този случай. Много моля, наистина и настоявам да се приеме този 7 годишен период, който е предвиден като вариант. Естествено, че нещата са свързани и с принципите на демокрация и с смяната на легислатурните периоди, но същевременно аз съм била вече член на комисията, която е, знае, че е, сме премислили отново така, промени е, в рамките на политиката за регионално развитие и много ви моля, когато вземете решение за 5 годишен или 7 годишен период на финансовата рамка, да мислите и за гражданите. Може би малко пресилвам нещата, но направо ще ви кажа, много трябва да сме щастливи, ако се справим само с една година преговори. Въпросът е, могат ли институциите да си позволят две години и половина, три години да водят преговори и след това, е, съжалявам за израза, но така в тъмни доби по е, един също загадъчен и тъмен начин да приемат е, решението. Но наистина да преговаряш толкова дълго, е, и след това да вземеш решение за една петгодишна финансова рамка като срок на действие, това наистина ще бъде голям проблем. Ако две години и половина преди това си мислил и си преговарял, ние поставяме на карта всъщност реализацията на много добри европейски проекти. Е как ще се оправдаваме после пред хората? Как ще обясняваме защо не са постигнати целите на Европейския съюз? От една страна две години и половина, да кажем, преговори и след това пет години период на действие, срок на действие на финансовата рамка, струва ли си, да, ако наистина а, сме реалисти и смятаме, че две години и половина са реалистичният срок за преговорите, тогава трябва да предвидим по-дълъг период на действие на финансовата рамка. Още повече, че става дума за проекти, а, които представляват дългогодишни а, стратегии за развитие за отделни региони, отчасти и за много големи региони, те изискват и финансови гаранции, които се простират върху много по-дълъг период, отколкото 5 години. И когато чуя пък е, от друга страна 2 по 5 години, т.е. 10 годишен срок на действие или два пъти по 10 години. Е тогава пък си мисля, че вече се лишаваме от всякаква гъвкавост. Просто е, няма да можем да планираме нещата, ако направо кажем 5 години, но ако същевременно от сега е, за напред е, мислим и определяме нещата какво ще бъде след 10 е, или 15 или 20 години, наистина няма да можем да реагираме достатъчно бързо. Струва ми се, че 7 годишният срок на действие за многогодишната финансова рамка е най-разумен в този смисъл и си струва да продължим да се борим за този срок на действие. N плюс 2, N плюс 3. Това е едно допълнително правило, което може да се добави. Тоест, след изтичане на финансовата рамка, на финансовият период, така да се каже, да направим един междинен преглед или последващ преглед на постигнатото тогава наистина парламентът ще си запази правото достатъчно гъвкаво да планира, да променя бюджета и гъвкавостта естествено е нещо, от което много се нуждаем. Още повече, че комисията предвижда определени резерви, за да може да реагира на непредвидени ситуации. И също времено ние трябва да се получим от е, предишните периоди. Да, последните три многогодишни финансови рамки показаха, че Естествено, е, можеш и да планираш, можеш и стратегически да действаш, ако си достатъчно гъвкав и ако си предвидил съответните е, буфери. Ако наистина сериозно се отнасяме към нещата, и не мислим единствено за себе си, а за хората, които живеят на територията на Европейския съюз. Ще си дадем сметка какво значи демокрация за европейските граждани и какво точно е необходимо, за да постигнем целите, които интересуват гражданите. Мисля, че един 7 годишен срок на действие ще се хареса много повече на хората, защото в общините, в регионите едва ли ще са много щастливи, ако ние наложим един 5 годишен период и на всеки 5 години трябва да се пренастроиват към нови финансови рамки и нови условия. Седем годишен е срокът, който сме заложили и в една голяма част от програмите и проектите. Така че сега, ако съкратим периода и направим финансовата рамка за 5 години, регионите ще, ще имат големи проблеми да набавят допълнителните средства за следващите две години. Наистина това ще бъде изключително трудно. Аз е, не мисля, че след две години, ако постигнем едно такова удължаване на настоящата финансова рамка, съветът ще прави много повече готовност е, да преговаря с нас и по-голяма готовност да приеме нашите аргументи, колкото и да са разумни. Затова мисля, че ние би трябвало да съгласуваме е, нашата позиция и да я отстояваме като парламент. Благодаря. Франк Енгел, има думата. Ще започна в светлината на това, което каза моя колега в началото. Странно ми е това, че днес се занимаваме с срока на многодишната финансова рамка, след като с комисията не е провела нито едно заседание, за да се занимае с политическите предизвикателства и политическите и бюджетни а, отговори. Особено като имаме предвид това, което става в една друга зала в парламент. Ние приемаме това, че по бюджетни причини никой не ни дава повече от 1% от БВП за следващия период. По-малко от... Имат... Давате ли си представа какво означава това? Това означава, че днес ние приемаме, че до 2023 година, 2023 повтарям, няма да успеем да постигнем никакъв напредък по онези политики, които смятаме, че е необходимо да постигнем напредък. Това е най глупавото начинание, в което участвам. Много е приятна тази дискусия за срока на многодишната финансова рамка, само че не, не, не виждам за какво става дума. Нека сега да разгледаме документа за размисъл. Говори се, че ще се занимаваме селско стопанство, сближаване, енергетика, научна, научни изследвания, трансевропейски мрежи, външни дейности, още нещо ново. Не съм чул да се говори за новите а, институции, новите органи за контрол и надзор. Също така реформа на системата, на финансовата система и след това се занимаваме с а, доклада. По всяка тема виждам половин ден заседание – след това ще се занимаем с собствените ресурси за е, един полуден и след това ще разгледаме доклад. А комисията всичко ще е направил, с изключение на политическите предизвикателства и ще се постигне споразумение по, продължаването на многодишната финансова рамка. Казвам това, тъй като то ме дразни от началото на работата на тази комисия, но и от бюджетна гледна точка. Не знам колко колеги в тази зала са се занимавали с националните бюджети. Аз съм го правил това в продължение на няколко години. В рамките на 10 години това е най-глупавата идея, която съм чувал планирането за 5, за 5 години е трудно. За 7 години е възможно само ако съответният член в договора ни предвижда съответните средства. За по-сериозните теми, което би трябвало да бъде и амбиция на нашия парламент, това би било невъзможно. За 7 години, за 5 години е по-разумно. Кое е смисленото? Смисленото е да кажем, че имаме стратегия 2020. След 2013 година, в зависимост от начина по който гледаме на нещата, първото заключение, което аз правя логически, е, че до 2020 година ще сме реализирали много неща. След това, между 2013 година и 2020 година имаме нов период и следващата перспектива обхваща този период. И при следващия период на планиране ще трябва да сме постигнали тези цели. Ето това е логичното. Ако не го направим, какъв е смисъл от финансовата перспектива, освен ако не решим, че Европа ще харчи повече от 1% от БВП. След бюджетната битка, която се води в момента, ще имаме, ще сме, ще сме си осигурили средства за следващите години и за следващата финансова рамка държавите е, членки ще са постигнали целта си да не се харчи повече от 1% от е, БВП. Моят ентусиазъм да участвам в е, подобно начинание е относително ограничен. Благодаря. Разбирам аргументите. Но сега се обръщам към всички от комисията. Ние не поставяме под въпрос смисъла на многогодишното финансово планиране. Зная, че именно тук е разликата с всичко това, което предприемаме във връзка с финансовото планиране на национално равнище. Сега по нов начин работим тук на европейско равнище, защото на национално равнище обикновено действаме, така да се каже, в средносрочни планове и когато видим, че нещо не, не достига, коригираме незабавно. Тук нещата са малко по-сложни. И тъй като до 80% бюджета се субсидира на държавите членки на практика участват с своите вноски и с своите средства в бюджета на Европейския съюз. Дали 5, 7 или 10 години, естествено това е, е срок на действие, който ще се определи след като се изслуша мнението на всеки, който участва в финансирането, но би трябвало да помислим много сериозно, защото всеки, който е мислил за едно по-дългосрочно финансиране, е имал предвид най-вече това, че една голяма част от политиките на европейско равнище за гражданите, за съответните държави членки отново, понякога изискват един малко по-дълъг период на действие. Но естествено всичко трябва да бъде премислено много добре. Джеймс. Благодаря. Наистина си мисля, че пета опция трябва да бъде предложена, защото 7 годишните срокове са тези, които приемаме последните години, записани от Салвадор в неговия доклад. Не бива да забравяме също така, че в документа на Сметната палата, когато се опитваме вече 15 години а, е, да получим изявление от страна на а, Сметната палата. Виждате, че не можем да постигнем, поне в моята страна. Всички казват, ако не се получи такава, а, с такъв съответен документ от Сметната палата, значи счетоводните ви процедури не отговарят на изискванията и оттам се събуждат съответните съмнения за това как се управляват средствата на Европейския съюз. Сега от опит, тъй като съм бил в бюджетната, съм в бюджетната комисия от 1984 година, трябва да кажа, че 84 до 89 имахме отлична петилетна програма, водеха се годишни бюджети, които, разбира се, бяха след съответни дискусии, трети четения, късни заседания. Но 20 години минаха от това и като че ли, според мен, възможността на бюджетната комисия на парламента да направи системата по-подотчетна намалява с всяка година. Има многодишни програми, които като че ли отнемат от депутатите възможността да участват и остават в ръцете на бюрократите и националните администратори да се занимават с това. Така че ако искате отчетност, то тогава трети вариант е най-добрия, защото съм съгласен с онези колеги, че изборът на четвърти вариант, 5 плюс 5, Опитът ни идва и от сегашния преглед, и от предишния преглед, който между другото също не се случи. Така че в финансовите перспективи всичко е задължително. Всяка цифра става задължителна. И няма никаква гъвкавост, когато има 10 годишна перспектива. Ако говорим за демократично носене на отговорност, трябва да спомена отново председателя Барозо и неговата комисия. Той е, не оказа никакво въздействие върху финансовата перспектива. Тя бе приятел от Проди. По втората също. Така че имате два мандата на Европейската комисия, където има програми, които се предлагат, но той в крайна сметка няма никакво въздействие върху системата за финансиране, защото тя вече е записана в финансовата перспектива. Така че съвсем логично изглежда на мен, както казах и другите колеги, че е необходимо да се направи така, че тази финансова перспектива да задейства една постоянна система, където първо има избори с Европейски парламент, преди това, разбира се, има предизборна кампания, кампания а, има съответна програма, която се предлага, за да се гласува. И наистина съм съгласна с Салвадор, че е необходим повече от една година за а, финансовата перспектива. Не е нужно всъщност, а, защото комисарите, които ще бъдат назначавани, пък и председатели, имат ясна представа от това, което ще се изпълнява през мандата им, защото бюрократите един вид са изготвили тези програми отдавна. Така че всичко, което ни дава възможност да имаме избори, програми, вземане на решения и след това прилагане на същите тези, заедно с проектите, които си текат, би повишило отчетността на системата. Освен това, трябва да увеличи и гъвкавостта на същата тази система, защото ако тя се основава на 5 годишни планове, трябва да се направи така, че макар и да има преглед, както каза господин Карас, хората да могат всъщност да видят дали могат да се прилагат политиките, които са планирани. И накрая. Бюджета не е бил идеален никога. Има програми, които не се напасват добре с финансовата перспектива, защото имат свои срокове. Ми... Наистина е необходим по-дълъг период за кохезионните фондове, например, 10 годишен. Тогава става той 5 плюс 5 и тогава на петата година може да се направи преглед на същите тези фондове за сближаване. И ето така имате една програма, която е обща, не само за структурните програми, която пада на тези 5 години, а те са тези, които винаги сме подкрепяли по принцип. И по този начин може да се планира по-дългосрочно. И сега процедурен въпрос според мен трябва да има дебат и резолюция по тази тема преди юни 2011 година. Защото ако това е, е въпрос, е, който ни хрумва добре. Европейската комисия може да е решила 5 плюс 5. Ние гласуваме, а пък комисията излиза със съвсем друго предложение, защото е взела своето решение. Така че е много важно да излезем през феврари или март с резолюция, за да може да оформим решенията, които ще се вземат. Сигурно съм, че колегите ще имат и други становища. Нека да направим а, един дебат, защото а, по този начин може да има бюджетна дисциплина и гъвкавост система. Äh, Благодаря, Джеймс. Давам думата на господин Маринеско. Благодаря. Благодаря на Салвадор за документа, който е представил и за подхода му към дискусията. Мисля, че е много добре наистина да се изготвят подобни документи за размисъл по различни теми. По този начин можем е, по един по-рационален и по-добър начин да проведем дискусиите и да намерим отговор на различните въпроси. Според мен всички депутати би трябвало да проявяват е, интерес, е, не само политическата група, от която съм. Да, в зависимост от е, многогодишната финансова рамка на европейско равнище ще зависи и националният бюджет и е, регионалния бюджет. Някой казва, да, на равнище региони или области е, бюджета е, се приема за 4 годишен период както и обикновено на национално равнище. А, да, добре, но финансовата рамка на национално равнище обикновено е съобразена с а, мандата на едно правителство. На европейско равнище нещата стоят малко по-инак. Естествено, че в кратки срокове нещата зависят от економическото състояние а, а, към момента. А когато говорим за по-дългосрочно планиране, естествено, те е, предлагат други предимства, може би не толкова е, възможности за гъвкаво реагиране, но същевременно пък е, възможности за един по-дълъг период на провеждане на програми и проекти. Колко дълго продължават преговорите? Обикновено след избора за Европейски парламент, след като настъпване в дължност и на новия състав на комисията, се водят нови дискусии. Нормалното би било тогава да се провеждат преговори, Ако за тези преговори е са необходими 6 месеца, чудесно. Но обикновено 6 месеца ни трябва, да... за да изберем комисията в новия и състав. Така че 7 годишния срок на действие вече е доказал че е много подходящ и води до добри резултати. Опцията 5 плюс 5 към момента като че ли е най-добрата опция. Защо мисля така? Това е, така да се каже, междинния път между две е, опции. Това е, освен това, е един въз... период, който дава възможност да се мисли и за по-дългосрочни програми и да се планират средствата и същевременно в рамките на един такъв период можеш и да адаптираш нещата, да реагираш на евентуални промени по-гъвкаво. Естествено, че комисията би трябвало да е заинтересована и сама да предложи дори извършването на междинни прегледи. Струва ми се, че 5 плюс 5 е най-добрият вариант. Благодаря. Аз мисля, че всички държат на това. Чрез европейския бюджет можеш гъвкаво да реагираш и на економическите проблеми, които евентуално възникват, но аз предупредително само ще вдигна ръка. Защо? Защото от гледна точка на държавите членки, нещата изглеждат така. В момента економическата конъюнктура не е, е благоприятна, затова дайте да орежем вноските за Европейския съюз. Именно чрез европейския бюджет ние генерираме всъщност европейска е, добавена стойност. Така че би трябвало да помислим за едно по-дълго финансово планиране, по-дългосрочно финансово планиране, независимо от това каква е економическата ситуация в момента. Давам думата на госпожа Раймерс. Благодаря. Благодаря на докладчика за документа, който е представил с различните опции. Много е важно, естествено, да сравним опциите с съответните легислатурни периоди, мандати, и програмите и проектите. Но естествено трябва да си даваме сметка, че има различия между европейското равнище и регионалното и националното равнище и да знаем, че е, в е, Европа това е най-низко равнище на е, местните власти, на общините, на регионите, също зависи от нашето дългосрочно финансово планиране. Така че, нека, ръководейки се именно от тези съображения, да приемем този петгодишен период за случаите, в които е необходима краткосрочност и гъвкавост и същевременно в случаите, в които се нуждаем от по-дълъг период за дългосрочно финансиране и провеждане на дългите, големите, мащабните проекти и програми, да предвидим един по-дълъг период от 10 години. Именно за общините, да кажем, е много важно да имат една сигурност, че ще реализират до край с е, съответните финансови средства, отпуснати от, по линията на бюджета, на дългосрочните проекти. Така че за някои равнища и програми и проекти 5 години, за другите 10. Това е моето предложение. Ще бъда много кратък, тъй като госпожа Раймер каза точно това, което казах. Само по една точка ще се изкажа и това е календара. Мисля, че много от гражданите в Европа смятат, че ние страдаме от е, липса на демократична легитимност. Как да преодолеем това? Сега комисията бива избирана на 5 години. Легитимно е комисията и парламентът да приемат политика чрез бюджет, по който ние се произнасяме, но само наполовина. Според мен не е възможно бюджетът бюджетната процедура да започне 2-3 месеца след избора на парламента и след встъпването в длъжност на новата комисия. И избирателната комисия, която водим в нашите страни, която ще се основава все повече на платформите на политическите партии, трябва да се основават на ни проекти, които са одобрени от гражданите. Ние трябва да разполагаме с достатъчно време, за да ги обсъдим. Аз е, смятам, че не е възможно следващата, следващия период да започне през 2014 година, през 2016, за да може да има демократична легитимност. Освен това, е, предвид на това обвинение за демократична легитимност, на всеки 7 години ние отново започваме да обсъждаме нещата. Бюджета, отделните дейности и не даваме възможност на общественото мнение да ни следва. Да видим какво става в момента. Ние сме в програмен период, който започна през 2007 година. Повечето държави трябваше да формират тези новите политики през 2008 и 2009 година. Сега сме 2010 година, вече говорим за реформа и за следващата финансова рамка. Не знам как е във вашите избирателни райони, но когато аз посещавам моя район, всяка събота и неделя, ми казват, абе вие май непрекъснато реформи правите. Не разбираме защо е взето такова и такова решение в предишния програмен период мисля, че един кратък период е лош за демократичната легитимност. Трябва да има разграничение между бюджетния период и след това програмирането на отделните дейности. Мисля, че по инструментите, мисля, че те трябва да бъдат с по-голяма продължителност, да преразглеждаме бюджета по-регулярно, за да държим сметка за бюджетната и економическа реалност. Сега през 2010 година ситуацията е доста различна в сравнение с ситуацията, когато а, рамката беше договорена. И така ние трябва да има съответствие между програмен период и, а, и инструменти, които да могат да работят за съответен период от време. Господин Уджиевс. Благодаря, госпожо председател. След като проведахме общия дебат, докладчикът като че ли про... постави акцент върху много от нещата, които вече сме обсъждали. Мисля, че в светлината на днешния дебат ние трябва да проявим реализъм трябва да се замислим за, по някои от позициите, които се представят от различните групи. Трябва да видим какви ограничения ни налага договорът. Също така трябва да сме наясно със становището на съвета, което започва да става ясно. Трябва да държим сметка за нещо, което стана ясно в хода на днешния дебат. Не можем да приемем разделение между началото на планирането и началото на политическата отговорност за това планиране. Това беше позицията, изложена от моите колеги в групата АЛДЕ и господин Алваро. За нас единственият вариант е 5-годишния период. С други думи, ние трябва да държим сметка за това ограничение, но не можем да, да пренебрегнем факта, че има някои елементи, които не могат да останат в рамките на този петгодишен период. В АЛДЕ петгодишния период ни допада. Но трябва да поръчаме едно проучване, което да ни покаже дали някои области не могат да бъдат отдалени и да бъдат включени в един 10 годишен период. Ето защо искане или въпрос към докладчикът Гарида. Възможно ли е да има 3-4 области, които да преминават които да преминават през две поколения, да речем климатичните промени, големите трансевропейски мрежи. Те не приключват с края на парламентарния мандат. Това е отговорност, която предаваме на следващото поколение, на следващото политическо поколение и на следващото биологическо, така да се каже, поколение. И може би в, е, за тези области може да има 10 годишен период. И да се приеме един задължителен е, е, принцип, според който финансовите трансфери са възможни само в тези области. За да не, се, да не стане така, че да започнат маневри. Хубаво ще бъде докладчика да ни каже какво е личното му становище. Очевидно трябва да се мисли повече, но какво е личното му мнение? Кинга има думата. Благодаря. Правим планове за бъдеще, но в същото време трябва да се изправим и пред действителността по-настоящем нямаме споразумение за бюджета 2011 година. Надяваме се, че ще има скоро такова, но в момента няма. Така че е много трудно да се водят преговори с Европейската комисия по бюджетни въпроси и с съвета, разбира се. Казваме, че имаме нужда от повече Европа по време на кризата и в същото време съветът казва добре, но за това в бъдеще ще имаме по-малко ресурси. Тоест, кризата не улеснява преговорите. Те стават дълги и не изясняват процедурите в бъдеще. По време на преходен период е много трудно да се правят дългосрочни прогнози и независимо дали включваме или не Лисабонския договор, все пак има изисквания, които са много стриктни за прилагане. Новите междуинституционални връзки и отношения все още не са станали достатъчно стабилни и се надяваме до няколко години те да се подобрят и по-плавно и лесно да постигаме съгласие помежду си. Но за момента нямаме а, такова нещо. Така че трябва да мислим не само за това да имаме повече време за вземане на решения, а и за още нещо – то е свързано с демократичната легитимност. Нека се опитаме да заделим бюджетни резерви по всяко едно перо, защото по този начин и в идните си мандати парламентът ще може да взема решение, без по никакъв начин да разклаща а, един стабилен бюджет. Дългосрочното планиране също би могло да бъде възможно по кохезионната политика, по структурните политики и така нататък. Това ще бъде също така тясно свързано с заделените ресурси. Тоест, ако имаме по-ограничени средства, то тогава ще имаме повече трудности. Така че да не мислим в рамките на години 5, 7, 10, а да мислим за други начини, по които можем да а, разпределяме сумите. Настоящата система не работеше толкова зле, според мен. Проблемът всъщност беше, че нямахме необходимите бюджетни ресурси за някои от новите политики. Не смятам, че има огромна разлика между националните бюджетни процедури и тези в Европейския парламент. Разбира се, че има някакви различия, не може всяка година, примерно, да се внасят промени и така нататък, но има елементи, които е, според мен биха могли е, ежегодно да бъдат преразглеждани. Ако говорим за 7 годишна прогноза, то тогава може да заделим по-големи резерви, отколкото в е, други срокове, защото това ще ни даде възможност да се съсредоточим върху гъвкавост, отговорност и устойчивост. Ja, vielen Dank. Ähm, es war ja ganz interessant. Благодаря. Много интересно бе да чуем нещо за интернационализацията на институционалните взаимоотношения, но тъй като все още е, няма стабилизиране или някакво развитие в това отношение, трябва просто да видим дали това не е, така да се каже, знак отгоре, че все пак нещо ще се случи. колегата Иван. Аз няма да се спирам на всички от тези аргументи, които вече бяха засегнати от колегите. По отношение на стабилността и гъвкавостта, според мен трябва да имаме предвид, че става дума и за ефективност за ефикасно изразходване на средствата. Говорим за агенциите всяка година, но като че ли прогресът е много бавен и същевременно, когато желаем да провеждаме една амбициозна политика, която искаме да използваме по-ефективно инструментите, с които разполагаме, наистина това ни е необходимо. Необходими са ни нови инструменти всяка година, нови контролни механизми в администрацията, за това смятам, че само за срок от 5 години един инструмент едва ли може да достигне до истинската си зрялост в държавите членки. Още повече, че има различни проблеми на национално равнище. Имам предвид не само новите държави членки на Европейския съюз, но и старите. И то най-вече в областта на е, кохезионната политика. Да, има огромни проблеми. Може би най-големите проблеми са именно в тази област. И за да можем да работим в съответствие с изискванията на бъдещето, за да можем да използваме рационално всички инструменти, ще ни е необходим по-дълъг период 5 плюс 5 с съответните контролни механизми или механизми за проверка е, междинни и е, през определени периоди, така че да можем да реагираме гъвкаво. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, ще помоля нашият докладчик е, не само да реагира на това, което вие казахте, но може би и да го помоля да обобщи дискусията. Като ще го помоля да взема отношение по въпроса как реагира той на казаното от колегите, които казват да, добре, има области, политически области, които би трябвало да се извадят просто от обхвата на многогодишната финансова рамка, като да кажем кохезионната политика или а, международните трансграничните коридори, изследванията, иновациите и така нататък. Това е едното, за което го моля да ни каже какво мисли. И на второ място да разграничим от една страна инструментите и е, общата, така да се каже, финансова рамка и от друга страна всичко това, което се отнася до работата на комисията. Имам предвид идеята на Джеймс, който каза, да, добре, мога да си представя, че, да кажем, през март ще направим нещо като междинна дискусия и заедно с комисията да обсъдим нещата и да си кажем така ясно е, един на друг, има предвид депутатите от парламента и комисията, какво става с многогодишната финансова рамка. Давам думата на Салвадор. Благодаря, госпожо председател. Както става доста често, коментарите на колегите са много полезни точно и защото са много разнообразни. Всеки един от ораторите каза нещо различно от този преди и този след него. Така че аз мога в момента да разгледам една много богата мозайка, което пък може би би осложнило от една страна работата ми, но от друга страна съвсем ясно отразява разнообразието на становищата в нашата комисия, пък и в целия Европейски парламент. По този начин виждаме, че има различни гледни точки по отношение на следващата многогодишна финансова рамка. Бих искал в самото начало да коментирам казаното от вас. Тоест, възможността за това да имаме и дългосрочни, и краткосрочни планове. Аз нямам нищо против. Каквито предложения имате, ще ги запиша. Но нещата трябва да се разглеждат от гледна точка и на вертикалните политики. Би трябвало да анализираме последващо и кохезионната политика, и ОСП преди всичко. Мисля, че периодите в тези два случая трябва да са по-дълги. И господин Оджиас също говори за транспортната инфраструктура, изследванията, транспортните мрежи, така че за тях също сроковете трябва да са по-дълги. Това ме връща на първоначалната ми идея която всъщност беше да гледам холистично на нещата. Голяма част от а, това, за което говорим, е включено в стратегията Европа 2020 година и според мен би било смислено следващата МФР да бъде свързана със същата тази стратегия. Точно тази стратегия всъщност включва идеите, упоменати от ораторите, като основни приоритети. Докладчикът иска 5 годишни срокове. Защо? Защото докладчикът е член на бюджетната комисия вече от много години и подобно на други колеги, които са членове на същата тази комисия, е запознат с това колко е трудно да се включи елемент на гъвкавост при положение, че е много ригидна МФР. Седемгодишната рамка е изключително неподвижна и тромава, поне до момента. И всеки път, когато сме се опитвали да се справим с някакви неочаквани събития, се е оказвало, че не можем да го направим, защото маржовете не са достатъчно големи и защото няма достатъчно гъвкавост в бюджета. Е, имаме много ясни и твърди становища по един въпрос и то е следният. Каквато и да е гъвкавост в МФР, се дължи на това, че а, титул или рубрика 2, ОСП, не беше изпълнена. За това имахме маржове и онези, които защитават ОСП, не биха искали това да се случи. Кленовете на бюджетната комисия също не биха искали да има такова неизпълнение. За това стигам до следващия логичен извод. Членовете на бюджетната комисия най-вероятно искат по-кратки бюджетни периоди, но има колеги като господин Крел или други от Комисията по регионално развитие или Комисията, която се занимава с ОСП, та те биха предпочели максимално дълги срокове. След това, е, нека да поговоря за варианта 5 плюс 5. Мисля си, че този вариант е малко рисков, защото, както казаха колегите Порташ и а, други колеги, не е същото като а, 2 по 5. 5 плюс 5 прави невъзможно въвеждането на гъвкавост в бюджета, защото максималните срокове няма да бъдат същите. И ако ние или Европейската комисия не дойде с някакво напълно новаторско предложение за средносрочния преглед, да, ако това не се случи, то тогава ще бъде абсолютно невъзможно бюджетът да стане гъвкав. Мисля, че ако заложим максимални стойности за срок от 10 години, то е, те по никакъв начин няма да могат да бъдат коригирани. Така че ако тази клауза за преразглеждане не е много специална или много добре написана, а, никой от нас не знае всъщност а, как ще изглежда такава клауза. Та ако това не се случи, няма да сме удовлетворени от 10 годишен срок за планиране. Сега 7 годишния срок е това, което имаме и винаги е вариант. Можем да го включим в а, един от вариантите, в който в моя доклад, но това е настоящото положение. И при сегашната МФР, и по предходната, постоянно се оплакваме от това колко неподвижна е тази схема с работа в рамките на 7 години. Така че ако не се постигне съгласие с съвета, не трябва да се възползваме от тези 7 години. Тя трябва да бъде само резервен вариант. Най-добре, като докладчик, аз ви препоръчвам да изберем 5 годишния срок. Но това е само моето становище. След като говоря за ОСП и кохезионната политика, може да се наложат известни промени. По отношение на ОСП и политиката по сближаване сега. Ако се намали срокът, ще трябва да направим пълен преглед на кохезионната политика и нейното прилагане. Знаете, има договори за прилагането и има а, административно оптимизиране, за което винаги се говори. Затова имаме един работен документ за оптимизирането в административен план и за подобряването на управлението на фондовете за сближаване. Що се отнася до общата сускостопанска политика? А, от гледна точка на планирането е по-добре е, да има по-дълга МФР. Но си мисля, че благодарение на реформата на ОСП, започва от господин Чолуш, може да се постигне е, някакво споразумение за по-кратки срокове. Сега, що се отнася за този вариант с удължаването на МФРС с две години и след това пет годишни цикли? Мисля, че това не трябва да бъде работен вариант, трябва да бъде резервен вариант. Тоест, ако не се постигне съгласие по останалите, тогава чак да се стигне до него. при приемането на предишната МФР нямаше криза, точно обратното. Тогава имахме економически растеж. 2005-2006 се случваше това настоящата криза все още е, не се бе появила. И имахме нужда наистина от много силни председателства, за да се приеме. Имахме английското председателство с господин Блеер, след това господин Юнкер от люксембургското председателство, след това господин Шлюсер от австрийското председателство. Така че три председателства. Периодът беше силен. И виждате, че със съвета нещата не работят точно така. Не мисля, че съветът е, в момента може да навлиза в детайли, що се отнася до финансовите перспективи. Дори и до година си мисля, не само сега, че това няма да стане. И не мисля, че ще постигнем финансова сделка с 27 е, държави членки. Третият вариант, според мен, трябва да бъде само резервен, т.е. не трябва да започваме с него. Добре е да се започне с 5 годишните срокове. Не казвам, че трябва да се използва, ако се провалят преговорите, но според мен това е най-добрия начин за въвеждане на 5 годишни цикли. Не можем да говорим за 5 годишни цикли без да вземем предвид потребностите на политиките на Европейския съюз в дългосрочен план. Говоря за ОСП, научните изследвания, политиката по сближаването или така нататък. Всъщност това е най-важното, според мен. Госпожо председател, голяма част от колегите, на чието въпроси отговорих, напуснаха залата. Така че трябва да кажа, че съм си записал казаното от тях и ще го използвам като основа за работата си в бъдеще. Сега ще се отнася до сроковете. Ще подам през февруари и март документ, по който сега ще работя, но е необходимо отново провеждането на дебат. Мисля, че парламентът ще приеме такъв документ чак през юни. Разбира се, че ще има информация за реакцията на Европейската комисия. Тя иска 5 плюс 5 или поне обмисля варианта 5 плюс 5 и ако това е така, ще трябва да излезем с ясно предложение. Но не се налага да имаме писмен документ. Не. Става дума за дебат, става дума за политическа позиция в комисията, която сме в момента, специалната комисия по политическите предизвикателства. Всичко това е публично, работните документи ще окажат въздействие и върху Европейската комисия. Така че това е задачата и на докладчика, и на председателката. Постоянно сме във връзка с Европейската комисия, за да направим така, че предложението ни да излезе в необходимия момент. Няма да навлизам в повече подробности, що се отнася до бележките на колегите до момента. Отбелязал съм всичко и ще го взема предвид когато работя по работния си документ. Искам само да кажа, че имаме много коментари, най-различни гледни точки по моите предложения. Мисля, че повечето оратори са съгласни, че без повече гъвкавост общностният бюджет няма да бъде полезен като инструмент в бъдеще. Господин Енгелс напусна, но аз съм съгласен с казаното от него по-рано. Ние имаме една работна среда, в която искаме консенсус, а за да има политически консенсус, трябва да има една техническа база, която е достатъчно добре дебатирана. Затова говоря и за гъвкавост, и за стабилност, и така нататък. Преди изобщо да говоря за конкретни политики. Така че трябва да има рамка за всичко това. И за това решихме първата част от а, нашия мандат, първите 6 месеца, а, да бъде посветен на техническите подробности и ще говорим за хоризонтални въпроси и за конкретика. Тоест, за това как ще реформираме политиките на ЕС, така че те отговарят на финансовата рамка. Ja, vielen Dank. Ähm, Благодаря. Сега не ни остава нищо друго, освен да продължим да очакваме следващите работни документи, които докладчикът ще ни представи през следващата седмица. Има ли други изказвания? Въпроси, които искате да засегнете? Очевидно не. Имаме още доста време, но ако нямате нищо по четвърта точка разни, тогава позволете ми да закрия тази годишната поредица от заседания. Естествено, че ние ще се видим още няколко пъти през тази седмица и през следващата седмица в е, друг състав, в друг контекст. Но тъй като това е последното заседание за тази година, желая на всички вас е, весела коледа, хубави празници, щастлива, здрава, успешна нова година и на 13 януари, надявам се всички в добро настроение и добро здраве да се видим отново. Желая приятна вечер на всички.